Good afternoon, dear colleagues. Please take your seats. Моля да заемете местата си. Please take your seats. Заемете местата си, моля. And some silence is requested. И много моля за тишина, за да започнем работа. Silence as we sit. Take our seats. And thank you for that. Благодаря ви. Добре дошли на всички. Добър ден. Нека да продължим нашата работа от 15 часа. Изключително важна точка от дневния ред 8 обмен на мнение с Джулиан Кинг от комисията, комисар, отговарящ по въпросите за сигурност. Господин комисар Кинг, много е горещ днешния ден в Брюксел. Вие отговаряте за портфолиото по сигурност от предишния мандат и от вашия вашето назначаване, е, знаете, че с вас сме е, водили много изслушвания. Това е много важен сигнал от страна и на Комисията по граждански свободи. Е, именно днес да проведем тази размяна на мнение – веднага, когато това е възможно, за да можем да включим тази изключително важна тема за сигурността в Съюза, важна за Европейския съюз и за нашите граждани, за основните човешки права, за свободата, гражданската свобода. Така че комисията подготви свой 11 доклад за напредъка относно пътя към ефективен истински съюз на сигурност. Изключително важен е този 19-ти доклад за напредъка. Важно е да обновим познанията си относно това докъде сме стигнали. Сред темите, разбира се, терористично съдържание онлайн – много важна тема във връзка с вътрешната сигурност, дискутирана миналата седмица в Хелзинки на заседание на ПВР, неформално заседание на министрите. Е, е, оперативна съвместимост е изключително важно за е, големите информационни системи в областта на сигурността. И по-общо казано, изпълнението на съществуващите инструменти, правни инструменти – които сме приели до сега. Изпълнението е от изключително важно значение, когато става въпрос за сигурността. Е, много важно е, когато се разработва и ново законодателство, но в крайна сметка най-важно е изпълнението. Изпълнението на всички правни инструменти, с които разполагаме до сега. Затова горещо ви приветстваме, комисар Кинг, Надявам се, че след вашето е, експозе ще имаме и много интересни въпроси, които ще бъдат отправени към вас. Първо координаторите ще ви зададат въпроси и след това останалите депутати ще имат възможност да ви а, е, зададат своите въпроси. Заповядайте, комисар Кинг. Благодаря. Благодаря, господин председател. Това е първата ми възможност пред вас да кажа, че с голям интерес очаквам да работя с вас в това си качество. И много се радвам, че отново съм в Либе, Комисията по граждански въпроси. Нови лица виждам. Имал съм, разбира се, възможност с някой от вас да работя, но има хора, които за първи път виждам. Така че аз се казвам Джулиан Кинг и работя по отношение разработване на Съюза на сигурност. Преди да ви запозная с този доклад, позволете малко да обясна точно какво се опитвам да постигна през последните години. Моля да ме извините към тези от вас, които разбира се сте запознати с тази тема и сте ме чували и по-рано. Но нека да задам широката картина, след което ще подходя към вашите въпроси относно нерешените въпроси. Фактът е, че Европа е изправена пред многообразие от заплахи и предизвикателствата и това е от последните години. Започваме с тероризма. Започна да работя в това си качество през 2016 година, когато а, бяхме с, в периода след а, ужасните атентати 2015-16 година. След това сме изправени пред киберпрестъпността, намесата в нашия политически живот по този начин, хибридните заплахи и ново предизвикателство. Предизвикателството за осигуряване на нашата изключително важна критична цифрова инфраструктура. По всички тези въпроси във връзка с сигурността, органите на държавите членки и държавите членки винаги са на фронтовата линия когато става въпрос за безопасността на гражданите. По всички тези въпроси обаче ние сме по-силни, когато се опитваме да ги атакуваме, управляваме съвместно. И това е много важно от международна гледна точка. И със сигурност това е валидно и за Европа. Така че от гледна точка на комисията, ние се опитваме да усъвършенстваме начина по който организираме работата си, за да можем да подкрепим държавите членки при а, осигуряване безопасността и сигурността на гражданите. Редици са политическите инструменти, които можем да използваме. Европейските агенции в областта на сигурността, като Европол, добре известен, разбира се. Някои са по-малко известни, мисля, но ще станат все по-известни. Например, новата агенция за кибер сигурност. Различни са формите на финансиране. Някое е целенасочено, насочено към конкретни цели, свързани с сигурността и цял обхват от различни мрежи, някои много добре организирани, други по-неформални по своя характер. Разбира се, има съразмерност, пропорционалност, съответствие с работата с вас, с законодателите. Самото законодателство съществува много сериозно, прието през последния период. Започнахме с акцент върху тероризма, както вече казах. Ужасната вълна от а, атентати 2015-2016 вече засегнах този въпрос. И това а, от своя страна даде нов тласък на нашата работа и за изграждане на съюз на сигурността в рамките на Европейския съюз. Ние подготвихме редица инициативи, за да се затвори пространството, където функционират терористи, да изградим издръжливост, да можем да устояваме на атаки, на, да не се случват те, разбира се, да се борим с насил, насилственият воинстващ екстремизъм, джихадизъм или крайната десница, е, крайно десни е, въжделения, които водят именно до е, терористична дейност. И тази радикализация се осъществява в нашата общност, сред нас и онлайн, много по-активно с помощта на социалните медии и платформи. Предприехме мерки с ваша подкрепа, за да а, затрудним терористите да пътуват, да има достъп до финансиране, оръжие, експлозивни материали. И много мерки приложихме, за да укрепим външните си граници, укрепихме агенциите, които имат е, водеща роля в борбата срещу тероризма Европол. Целево финансиране насочихме към а, е, отделни а, е, градове, общности, за да можем наистина да градим сигурност издръжливост, колективна, чрез укрепване на информационната система в областта на право охраняването отделни системи. И известната тема, която разисквахме пространно с предишният комисия за оперативна съвместимост. За да може да се използват по-лесно подобни системи, онези разбира се, които имат достъп до информацията и права за това. Това са полицейски служители или пък а, а, охранители. Превенцията, както знаем, разбира се, е по-добро нещо от самото лекарство и това е много важно по отношение борба срещу радикализацията и в о- о- онлайн среда. Изключително важно е да се засече а, тя. Работим често с представители на гражданското общество, с нашата общност чрез мрежа, с която много от вас познавате, разбира се. Това е мрежата за осведоменост в областта на радикализма. Онлайн предлагаме мерки, за да можем да намираме онлайн незаконно терористично съдържание. Ще се спре малко по-късно и на този въпрос. И така, осведомеността относно заплахата, киберзаплахата в това число е нещо много важно. И кои са тези предизвикателства? Първо, класическо е вид заплаха в киберпространството. Това е заплаха за системите, за данните ни, от злонамерени действащи лица. Затова изграждаме нашата стратегия за укрепване на устойчивостта и издръжливостта на системите ни с помощта на международно сътрудничество, включително и в отбрамата. Имаме инструментариум за това с е, съвместна дейност с дипломатическите служби и имаме конкретни стъпки относно всякакви мерки за възпиране във връзка с, например, събиране на електронни доказателства. Това е изключително важен наш инструмент. Що се отнася до заплахите, свързани с киберпространството, манипулирането на данни, което водят до различно поведение, особено в областта на политиката, особено пред предстоящи е, избори, в това число и парламентарните е, последни избори. Е, работим с вас, с парламента, с държавите членки, с гражданското общество, с частния сектор голямо число, за да можем да противостоим, да изградим мерки за противостоене и точно това се случи преди парламентарните избори в сътрудничество с държавите членки. Имаме мрежа за сигурни избори и система за бързо предупреждение, за да може да се реагира бързо, когато възникват е, организирани кампании за дезинформиране. И онова, което е важно в международен плат, съгласихме с големите платформи на социалните медии как точно да подходим по отношение на подобна информация с конкретен набор действия в съответствие с платформите и тяхната работа за увеличаване на прозрачността, на знанията за происхода на тази политическа информация. Радвам се, че мога да ви кажа това, че е, по време на парламентарните избори нямаше някакви видими големи зрелищни атаки преди няколко години, например, в Вашингтон. Така че нямаше такива атаки, е, както по-рано се случи срещу президента Макрон по време на неговата кампания за избор на президент. Опасявам се обаче, че имаше и много дезинформация, имаше и много а, доклади от националните органи, от гражданското общество относно а, действия, във връзка с ботове. Това са механични а, партиди, акаунти. Но в крайна сметка, а, а, мисля, че важното е да продължим съвместната си работа в тази област. И накрая, ние а, анализираме онова, което трябва да изпълним във връзка с ключовите области, където може да има уязвимост не само за економиките, но и обществата ни, за нашия живот. Как по-добре да осигурим нашата цифрова планета на живота ни, нашата инфраструктура в цифровия свят. Е, говорим всички за 5G. Не става въпрос само за 5G, става въпрос за много други изключително важни технологии, цифрови технологии, които трябва да осигурим. По 5G ние предлагаме европейски подход – който включва съвместна работа с държавите членки, за да можем да анализираме потенциална уязвимост и рискове как точно те могат да бъдат управлявани и смалявани? Какви са отделните етапи, през които трябва да извървим от сега до края на годината, за да можем да анализираме рисковете, потенциалните мерки? Ние подготвихме предложения, които могат да доведат до увеличаване на нашите сигурни, независимо дали на международно ниво или колективно за нас. Но от самото начало ни е съвсем ясно, че може би съществува някакъв риск, който трудно може да бъде управляван. И може би в края на този процес Възоснова на този подход, основаващ се на доказателства и задълбочен анализ, да стигнем до един момент да кажем, че конкретни доставчици, услуги, продукти потенциално не са сигурни. И ще водим конкретна дискусия какво означава всичко това, какви биха били последиците. И цялата тази работа, която се опитваме да обединим, именно под чадъра съюз на сигурност, се осъществява с огромно внимание насочено към защитата на основните човешки права, включително защита на данните, личните данни. Това е в сърцевината на истинска политика за сигурност. Много пъти а, сме говорили по този въпрос и ще и дебата по този въпрос. А лично искам да ви кажа, че съм напълно убеден, че ефективни, ефикасни мерки трябва да се а, родеят, трябва да бъдат заложени именно в пълно съответствие с основните човешки права. И освен надзора и контрола, който се извършва от съда, има конкретни мерки, от 2017 години различни политики, които се въвеждат и а, мерки в областта на сигурността. Те трябва да бъдат анализирани, за да може да се отчете дали напълно отговарят на принципите на а, човешките основни права. И разбира се, всеки отделен случай се анализира отделно. органа за надзор на личните данни и съответната агенция за основните права участват в целия този процес от самото начало. Така че аз се гордея, че успяхме наистина да разработим предложението за оперативна съвместимост в областта и на базите данни да се е, въведат именно специалистите от е, надзорния орган по лични данни и от е, Агенцията по основни човешки права, именно от самото начало да работят заедно с нас. И между другото, в началото не осъзнавах, че комисията, казва, винаги наистина добре се справя. Сега ние не, може би не винаги го правим, но в крайна сметка именно за това е много важно да водим дебат с вас, за да да бъдем сигурни, че ние апробираме всичките си предложения, че те са изпитани от всякъде и изцяло, за да знаем, че когато изграждаме нашата сигурност, в никакъв случай не накърняваме основните човешки права. Казвайки всичко това, мога да кажа, че тези е, наши размисли и анализи са обобщени в този 19 ти отчет или доклад за напредъка по въпроса въпроса на е, сигурността. Изключително важни констатации. Има аспекти, по които има какво съвместно да работим. Има също така и аспекти, свързани с законодателството, които ние в рамките на е, следващите месеци в тази комисия все още да можем да анализираме и да подходим по тях. Необходимо е наистина до края на годината да решим сериозни въпроси във връзка с дезинформацията. Трябва да приключим доклада относно изборите, парламентарните избори. Трябва да направим анализ до къде сме стигнали, що се отнася и до социалните платформи. Това вече го казах. А също така, имайки предвид дискусиите, в последствие могат да се очертаят и някои приоритети за бъдещата ни работа макар и ако това се случи след изтичането на мандата на настоящата комисия. 5G, сигурността на цифровата инфраструктура, както казах, това са много важни аспекти от нашата работа. Трябва да приключим по някои основни аспекти от тях до края на годината, така че очакваме да водим този диалог с вас. По Отворените досиета законодателни. Има редица предложения, както знаете, във връзка с незаконно терористично съдържание онлайн. Споменах вече този аспект по-рано. Все още много има какво да се желая, що се отнася до терористично незаконно съдържание онлайн. Има и много извършено до сега, до края на миналата година. Даеш, въпреки че претърпя поражение по места, имайки предвид специално незаконното съдържание онлайн, отново се качи на ниво 2015 година. Все още има твърде много незаконно терористично съдържание, които все още е онлайн, на все повече платформи. Едно проучване, например, в Обединеното кралство сочи, че подобни е, джихадисти, е, са повече от 400 различни платформи разпространяват незаконното си терористично съдържание. Затова ние предлагаме да стъпим на доброто постигнато в отношение на доброволното сътрудничество през годините, особено е, с големите международни е, платформи от социалните медии, международни, но не стигнахме далече и колкото искахме и достатъчно бързо, платформите са многобройни. Както много добре знаете, в края на миналата година ние подготвихме предложение, така че да е задължително платформите да свалят незаконно терористично съдържание в рамките на един час, когато съответно получат е, е, заповедта от съдебните или полицейски власти. И ако е, системно се изпълнява използва конкретна платформа за разпространяване на незаконно терористично съдържание, тогава е необходимо да започне дискусия с органите какво да се предприеме, за да се спре това. И нещо друго много важно. Държавите членки ще трябва да гарантират капацитет, който специално да е предназначен в областта на правоохранителната система да се бори и да се справи с този проблем. Много от тях го правят, но не всички все още, така че ето това е едно задължение, което се надяваме да бъде вменено. Очакваме развитие по този въпрос, да се разработи и правна рамка за подобна дейност. Е, така че в крайна сметка да може да се заведе дело пред съд, когато това е, е, необходимо и процедурата да бъде напълно прозрачна. Струва ни се, че това е последователно и логично съобразно международния дебат, широк и обстоен, който се води Г7 или на Г20 ниво, е, дали след ужасният атентат в Крайсчърч в Нова Зеландия. Спомняте си за това и трябва да продължим дискусията с вас по тези предложения. Предишния парламент стигна до съгласие относно позиция на първо четене през месец април и се надявам, че с ваша помощ ще можем да продължим тази тема и да приключим това, този законодателен проект. На второ място, трябва да видим как да подходим по предложението относно е, достъпа до електронни доказателства от правоохранителните служби. Споменах го по-рано. Това е голям проблем повече от половината от цялото наказателно преследване днес е свързано с е, презграничен достъп или искане за достъп до електронни доказателства в друга юрисдикция. И сегашният механизъм твърде бавен за това, а твърде много са случаите, които не водят до успех именно поради е, достъп до е, подобен подобни доказателства. Така че трябва да видим как, как да предвижим това предложение. Надяваме се на оживен дебат, така както той бе воден през миналия мандат на парламента. Да, наистина предизвикателствата са много големи, признавам това, но се надявам, че ще можем да намерим пътя на, на, напред. На трето място не бе споменат този въпрос, но е много важен. Надявам се подробен дебат да бъде воден относно някои от елементите, които а, бяха разисквани в предишния парламент във връзка с чуждестранните бойци и а, техните семейства, все още намиращи се в конфликтните зони Ирак и Сирия наистина внушаващи са тези цифри. 5,5 хиляди са подобни бойци, които са напуснали нашите страни и са отишли в конфликтните зони. В Сирия, например, три четвърти мъже, една четвърт от тях са жени. И отново, наистина трудно е да разчитаме с точни цифри, но поне 1400 са убити, това може да бъде и по-голям брой, разбира се. Но струва ни се, че възоснова на информацията, от предоставена ни от държавите членки, около 1600 от тези лица а, са се върнали вече от първите вълни, което ни остава около 2500, за които няма информация. Не знаем къде са. Струва ни се, че може да бъдат още в конфликтните зони, зоните на конфликт или пък други зони на конфликт да са отишли там, където вероятно според тях предстои борба. Но около 600 мъже и жени и 700 деца са задържани, повечето от тях в Сирия, под контрол на сирийци, сирийските кюрди. Но по наша преценка има около 1400 деца в този регион с един родител или двама, които са с европейско гражданство. Дали сега става въпрос за граждани, които са чуждестранни борци и семейството им. В крайна сметка това е отговорно за отделните държави членки, да, но в някои случаи ние имаме какво да направим и колективно, съвместно, да водим дискусия за подкрепата във връзка с разследване и преследване на върнали се чуждестранни бойци или пък такива, които са в региона, и подкрепа за държавите, на нашите съседни държави, които също трябва да се справят с този проблем и особено деликатния въпрос във връзка с децата. Именно това са теми, които ни чакат. Има редица други предложения, които също са а, вече направени и се надявам, че ще можем с вас да дискутираме, например, финансово-економическите престъпления. И последното, на което искам да се спря – благодаря за вниманието ви, че ми предоставихте допълнително време, както каза председателя в самото начало. Не става въпрос за само нови теми, нови неща, но много важно да изпълняваме онова, по което имаме съемното си съгласие, че трябва да се изпълни. И е, много от политическите области наистина е необходимо се това да повтарям. Изпълнение, изпълнение, изпълнение. Аз работя с вас напълно ангажиран съм в този процес, да се стигне до резултатност, за да постигнем онова, за което сме се ангажирали. Да довършим законодателството, да подкрепяме агенциите, да подкрепяме мрежите, да работим ефективно. По законодателството, последният доклад е, ни дава информация подробна, точно до къде са стигнали държавите членки по отношение на ключови актове и в миналото и в бъдещето, докато съм тук, ще продължа да използвам всяко средство, с което разполагаме, да, можем, да, да можем да подкрепяме държавите членки, но също така и да държим сметка, когато има нарушение или неизпълнение. И накрая, Надявам се, че полезни неща сме постигнали съвместно през предишния мандат. Има още какво да се желае. Заплахите продължават да се развиват, да се променят и ние трябва да сме готови на промяна и развитие, за да можем да реагираме съответно. Очаквам се интерес да работя с вашата обновена комисия през следващите месеци. Много ви благодаря. Благодаря. Благодаря, комисаря Кинг. Благодаря за проявената политическа воля да провеждаме редовни срещи за обмяна на мнения. Преди изборите проведохме среща. Вие основателно споменахте меморандума. Там е включен и предходния доклад, както и цялостна оценка на въпросите за сигурността от периода 2014, 15 и 16, когато имаше една поредица от терористични атаки, както и доста голяма несигурност в Европейския съюз. И тогава осъзнахме, че е необходимо повече от всякога да има европейски отговор – Разглеждат се и някои други елементи от е, доклада, по които трябва да се проведе дискусия през едните месеци. Оценката на Европол, решението на работната група, която беше инициирана от е, комисията Либе – както и последващите мерки предприяти от комисията Либе по киберзаплахите. както и да се осигури присъствие на комисията Либе в междуведомственият форум по интернет, предвиден за средата на октомври. Ние трябва да намерим бързо решение преди лятната вакансия. Сега ще дам възможност на координаторите да се изкажат. Всеки от вас ще разполага с по две минути. Така ще остане достатъчно време и за останалите депутати, тъй като имам един доста дълъг списък от желаящи да се изкажат. Има и други, които сега заявяват желание. Така че моля координаторите да се ограничите в рамките на две минути на изказване, за да може останалите депутати да отправят въпросите си към комисаря Кинг и той да има възможност да им отговори. Започваме от НП. Има ли представител на НП? Ленарс. Благодаря. Благодаря на комисаря Кинг за това, че дойде отново в началото на този мандат, за да ни запознае с това какво е направил Съюза през последните 5 години и какво се очаква за следващите 5 години. Надявам се да продължим доброто ни сътрудничество. Няма много време, затова искам да се спра на няколко неща. Вие споменахте електронните доказателства, работата по законодателния пакет. Съветът е, прие Мандата, за водене на преговори по споразумението Европейски съюз САЩ. Имаме ли график за тези преговори? Как ще се гарантира, че каквото и да се договори по конвенцията от Будапешта между Европейския съюз и САЩ, то ще съответства на това, което е прието в законодателния пакет на Европейския съюз, без да се бавят ненужно преговорите от по регистрационните данни на пътниците. И двете страни са решени да се направи оценка на споразумението Европейския съюз САЩ. Има съобщение за печата за оценка на сегашното споразумение. Ще се направи ли оценка и на решенията на съда по споразумението ЕС Канада, е с САЩ. Бихте ли ни казали как върви изпълнението на този въпрос в държавите членки? Заедно с вас ние работихме по приемането на пакета преди изборите. Имахме успех. Сега преминаваме от законодателство към неговото прилагане и е много важно внимателно да следите изпълнението и по въпросите на оперативната съвместимост, за да е сме наясно как вървят нещата. Относно терористичното съдържание онлайн, ние се надяваме да започнем трилози максимално скоро но ние се ограничаваме само до територията на Европейския съюз, докато вие споменахте и Крайст Чърч, има и други страни, има а, други а, компании, а, не са включени САЩ, както и повече от 400-те платформи, които вие споменахте. Как може да се подобрят нещата, как двустранно можем да работим с САЩ, за да може да се заличава терористично съдържание. Съжалявам, че говорих толкова дълго. Микрофонът не е включен. Дигат се карти с желание за изказване. ще ни е необходимо повече време, ако искаме да се обхванат всички въпроси. Затова ви моля да не говорите по-дълго от по две минути. Госпожа Ципел има думата. Благодаря, господин председател. Не е чак толкова лесно да сме кратки, като се имат предвид многото теми, споменати от господин е, Кинг. Имам един кратък въпрос. Тази сутрин по различна тема говорихме за изпълнението. И често констатираме, че има разбиране за това да се приеме нов е, закон, но след това има проблеми с изпълнението ми. Що се отнася до наказателното право и сигурността, сме изправени пред проблем, че се приемат много нови законодателни актове, но и когато говорим с заинтересованите страни от полицейската и съдебна системи, те казват, че нямат време, ресурси, възможности или персонал, за да приложат на практика това, което сме приели, така че да има практическо приложение това, което ние сме решили. Говорите за тероризма, за екстремистско насилие. Говорихте за превенцията. Ако погледнем какво се случва в много части на Съюза, например в Германия, напоследък в Польша и други държави, се вижда, че понякога липсва политическа воля да се борим срещу крайни е, екстремистски форми на насилие. Считате ли, че държавите членки правят достатъчно, за да се борят е, срещу е, този тип екстремизъм? Относно наказателното право и сигурността, тук всичко трябва да се прави при спазване на основните права. Не трябва да се насочваме само към отделни директиви, да видим картината в нейната цялост, защото може да има различни мерки в различни области. Ако разбирам добре, е, има преразглеждане на въпроса за това дали се спазват основните права по всички фронтове, по които работим. За електронните доказателства нещо съвсем накратко. Мисля, че това е погрешно заглавие. Говорим за електронни неща, за информация, за документи. Ако се превърнат в доказателство, това ще зависи от процеса на разследване. Радвам се, че през изминалите месеци, заедно с докладчиците в Сянка, на които благодаря за ангажираността, бяха поставени някои въпроси, свързани с различни сфери и проблеми, които са свързани с тях. Считам, че сега трябва да кажем какви са нашите искания, тъй като според мен трябва да сме много предпазливи и трябва да спазваме основните права в тази сфера. Отново искам да напомня, че трябва да се придържате към регламента за изказвания в рамките на две минути. Госпожа Интвелта от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Радвам се, че сте отново тук след изборите. Надявам се, че ще работим заедно още дълги години напред. <laughs> Um, no. Европейският съюз е много добър в едно нещо, а именно в е, изготвянето на правила. Лесно е да се направи законодателно предложение, да се приеме от парламента, от съвета, но след това се навлиза в етапа на изпълнението и на оценката. И тук, е, тук сме много-много зле. И едностранчеви също. Ако видя как върви изпълнението на законодателството, което споменавате във вашия доклад, се вижда, че 4 години след крайния срок новата директива за борба срещу изпирането на пари не е транспонирана тази директива от 24 държави членки. Какъв е смисъл от нея тогава? Ние искаме от страна на парламента да се направи цялостна оценка за ефикасността, за изпълнението на правата на човека. Е, това го правим още от 2011 година, но а, продължаваме да чакаме. Някой спомена за регистрационните а, данни на пътниците. А, в а, Германия е направен извода, че 99,7% има фалшиви положителни засичания. Комисията казва, да, но това е ясно. Това е в основата на всички системи за съпоставяне на данни. Това е интересна констатация. Вие казвате, че учитате основните права и прочее, но ако видим колко закони, които ние сме отхвърлили, са отхвърлили от Съда на Европейския съюз, например за Канада, за Сейф Harbor, за съхраняването на данни и прочие. Всичко това показва, че законодателството не е толкова стабилно, затова а, се вижда, че се пренебрегват мненията на а, юристите, специалисти. Ние трябва да се борим и срещу десни екстремизъм. Това обаче липсва от вашия доклад. Има също подстрекаване към насилие, не само страна на престъпни групи, но страна на политици, които, например, насъскват хората срещу хомосексуалистите или прочие. Става дума за политици. Това, което те правят, не е да качват незаконно съдържание, но е също толкова вредно. Благодаря госпожа Стрик от името на групата на Зелените. Благодаря. Искам да отправя комплимент към господин Кинг за работата му в борбата срещу тероризма и киберпреступността, както и за работата в цифровата сфера, което е голямо предизвикателство. Важно е да се работи в тази област, тъй като това укрепва нашите свободи и върховенството на закона но мерките за сигурност не трябва да подкопават в никой случай тези свободи и върховенството на закона. Трябва да се мери е, баланс между мерките за сигурност и основните права. И аз много се радвам, че вие също споменахте това. Два конкретни въпроса. Ние все повече укрепваме е, компетенциите на съдебните органи на полицията в сферата на сигурността. Но се питам как вие гледате на необходимостта да се подобрят общите стандарти и процесуалните гаранции, тъй като в момента имаме само някои много базисни разпоредби, процесуалните гаранции в много държави членки са различни. Има проблеми с взаимното признаване, така че може да се изправим пред някои големи слабости в тази област. На следващо място, за бюджета 2015 още Европейския парламент прие пилотен проект за това как се спазват основните права в различни инструменти в случай на събиране на данни, как вървят нещата, кога ще представи резултатите комисията своите констатации по изпълнението на този пилотен проект. Комисията ще излезе с нова програма, може би с нови мерки и предложения, свързан с събирането и съхраняването на данни. Искам да попитам господин Кинг дали според него е необходимо и пропорционално да се, се разшири обхвата относно събираните данни. Какво е мнението ви относно разширяване на оквата на тази политика? Госпожа Тардино и след това господин Прокачини, но първо госпожа Тардино. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря най-сърдечно за това, че днес дойде на нашето заседание, също и за това, че беше публикувано съобщение по е, новия доклад. То беше публикувано съвсем скоро, така че трябва да го прочетем много внимателно, преди да кажем нещо по съдържанието му. Обаче е ясно, че предизвикателствата и заплахите стават все по-комплексни и за това сътрудничеството и информацията стават е, все по-важни за гарантиране на сигурността на гражданите. Има редица сектори, в които трябва да действаме. Терористичната заплаха, организираната престъпност и е, атаки в киберпространството. Вие казахте, че трябва да гарантираме сигурност на европейските граждани и е много важно да се борим срещу заплахите. Тук играят важна роля и външните граници. Италианското правителство каза, че стои на преден фронт тук, но за съжаление това до сега не е факт. Ние не бяхме достатъчно решителни. Затова първият ми въпрос е какво ще направи комисията за да гарантира изпълнението на ефективни мерки. Темата сигурност по границите е свързана и с друга тема, която е много деликатна, а именно темата търговия с хора. И веднага преминавам конкретно към въпроса. Що се отнася до трафика на хора и борбата с него, как комисията ще гарантира спазване на директивата за трафика на хора? Знаем, че Европейския съюз, където има, е място, където има голямо търсене. Вие е, Запознати ли сте с шведския модел да се преследват не жертвите на трафик, а хората, които е, подпомагат трафика? Благодаря. Господин Бокачини от ЕКР. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте при нас. Първо, мисля, че комисията трябва също да се занимае с процеса на радикализация, чието резултат е тероризма. И за това искам да попитам дали е провеждан анализ колко от онези, които бяха активни в Европа, са се радикализирани в Европа, в европейските държави членки и колко са дошли допълнително поради различните миграционни движения. В Хелзинги преди няколко дни имаше едно заседание, една конференция, на която вие казахте, че държавите членки продължават да запазят суверенитета си в сферата на сигурността. И Затова Европейския съюз трябва да се концентрира върху обща заплаха. Затова искам да ви задам следния въпрос. Какво мислите за неправителствени организации, които съзнателно и систематично нарушават този суверенитет? Сега е време за Гуе, но Корнелия Ернст не е в залата. Има ли някой друг от Гуе, който иска да се изкаже вместо Корнелия Ернст? Ако не, тогава ще дам възможност за отговор на въпросите, поставени от координаторите и след това ще слушаме въпросите на останалите депутати. Благодаря ви много. Благодаря на онези, които следите тази дейност. За това вие много добре разбирате в детайли нещата. Нещо много важно. Няма да следвам определен ред. Ако пропусна нещо, съм убеден, че вие ще ме подсетите. Бяха поставени доста въпроси, свързани с електронните доказателства. Вие ще имате възможност да говорите с колегата ми Вера Юрова утре, така че ще можете да сравните отговорите ни. Надявам се те да не се разминават много. Ние работим по тези въпроси заедно. Ние сме наясно с късите срокове. Ние сме договорили тези мандати и сме го направили, тъй като Вера, и тя ще говори за това повече утре, тя иска да се ангажира в по-голяма степен с САЩ по тази тема, като осъзнаваме, че продължават разговорите. Може би им предстои още доста време преди да се финализират тъй като САЩ са ни изпреварили. Те имат а, така нареченият а, закон Клауд. И някои държави са за такъв подход, т.е. да се обърне внимание по-скоро на двустранни споразумения, докато нашият подход е да има колективен европейски подход, защото така могат да се договорят по-стабилни гаранции. Разбира се, те винаги могат да се подобрят. Така че ще имаме по-силни гаранции от тези в САЩ, така че тя ще продължи работата в тази насока. Относно Будапешта и това, което се прави от съвета на Европа. Ние искаме да участваме в следващия кръг на преговори, предвиден за месец септември. И се надяваме, че вие ще участвате активно в този форум, за да може да се направи нужното, тъй като ще бъдат обхванати много повече държави. Освен това, ние ще се опитаме в разговорите, които водим с други страни, да отчетем вътрешната ни подготовка. Ние ще ви информираме редовно. И ако установите, че правим нещо погрешно, вие ще ни сигнализирате това. По различните въпроси, които бяха свързани с регистрационните данни на пътниците. С Канада Сега имаме добра основа за променено споразумение, като се отчитат забележките на съда. Аз казах и в встъпителното ми изказване, че не всичко става много добре при първия опит. Ако съдът поиска от нас да хвърлим нов поглед върху нещата, ние се съобразяваме с това решение на съда. Това го направихме в случая с споразумението с Канада. Е, и се надявам, че Канада скоро ще може да потвърди споразумението, което сме постигнали с тях. С САЩ, е, онези, които следите тази тема, знаете, е, че се говори за Австралия. Ние извършваме съвместни оценки как действа ПНР с тези държави. Работи се в тази посока. През юни имаше разговори с САЩ. Ще има също през септември. През август ще има мисия в Австралия и вие ще бъдете информирани за работата, която се извършва. Относно изпълнението на PNR в Европейския съюз. Вие знаете, че ние работихме много усърдно, бяхме много прозрачни по време на цялата процедура. 25 държави членки са транспонирали директивата. Една държава членка трябва да приключи транспонирането. Това е Словения. И още една държава членка, която е поел ангажимент да го направи. Но има някои трудности с прокарването на съответния закон през парламента. Това е, се отнася за Испания. Тези страни са поели ангажименти, но в случая с Испания там ситуацията в парламента е сега по-различна и трябва да отчитаме този факт. По другите въпроси ние ще продължим да работим с държавите членки и ще търсим отговорност от тях, ако не си вършат работата. Относно оперативната съвместимост и предизвикателствата пред държавите членки в това отношение. Това ще е труден въпрос. Ние всички го знаехме, когато обсъждахме въпроса и постигнахме съгласието, което имаме в момента. Това е а, огромна работа да се модернизират различните бази данни, да се изградят някои нови бази данни в ETIAS за вход и изход. Също да се подобри оперативната съвместимост така, че да има по-голяма ефективност, като същевременно се осъществява всичко това при пълна сигурност. Ние имаме налично централно финансиране, имаме също експерти и експертни познания, които искаме да споделим с държавите членки. Но това, което трябва да се направи от държавите членки, не може да се направи от нас. Обсъжда се въпроса на министерско равнище. Миналата седмица имаше неформална среща на министрите. И ние предвиждаме подробни срещи с органите в държавите членки относно техния подход. Ако вие желаете, аз мога да ви информирам за напредъка, който постигаме в това отношение. Други въпроси, свързани с изпълнението, които са обхванати в доклада, се отнасят до цялостната оценка на изпълнението, което включва и аспекта основни права. Вие поискахте това от мен през 2016 година, когато дойдох пред вас за първото ми изслушване. Госпожа Ципел, госпожа Интвелт, е, някои от вас поискаха това от мен. Така че ние изготвихме документ от повече от хиляда страници и представихме резултатите пред вашата комисия някои сигурно не са запознати с него. Аз с удоволствие бих го разпространил отново, тъй като той съдържа 15 години инициативи в тази сфера. Това е нещо, което се правеше за пръв път, актуализира се и аз съм убеден, че можем да направим това, което е нужно. Слабите места по изпълнението – Напълно сте прави, когато подчертавате някои от аспектите, свързани с пакета за борба срещу изпирането на пари, тъй като това е доста под очакванията ни. Ние го обсъждаме в комисията, направихме го и тази сутрин. Ние работим по това как да се подобри работата срещу изпирането на пари и днес ще се разпространи документ това отношение. Въпросът е по какъв начин да работим по законодателството за борба срещу изпирането на пари. Опитвам се да не пропусна нещо. По въпроса за защита на данните и съхраняването на данни. Госпожо Стрик, вашият въпрос се отнасяше до регистрационните данни на пътниците, ПНР. Ние сме одобрили поредица от правила и вие сте участвали в тяхното разработване. Но има един въпрос, който не е разрешен, а именно какъв да бъде подхода ни в бъдеще за общото съхранение на данните, тъй като това е национална рамка, не европейска рамка към момента. Имаме дискусии на ниво експерти в това отношение. Предвидени са допълнителни разговори преди края на годината и ние сме поели ангажимент да информираме съвета и вас за последващите стъпки в началото на следващата година, като се има предвид и какво е състоянието на някои от висящите съдебни дела, по които скоро може би ще има решение на съда. По въпроса за трафика и каналджийството, това е приоритет на Европол. Неодавна те подсилиха своята дейност в тази сфера, като създадоха център за противодействие на контрабандата с хора. 20 души са се записали които искат да поставят въпроси. Единственият начин, по който можем да се вместим в оставащото време, ако всеки един от вас се опита да се ограничи в рамките на минута и половина, за да остане време и за отговори. Имайте предвид, че вие ще може да се изкажете, стига всеки от вас да се ограничи в рамките на минута и половина. Започваме със заместник председателя ни е господин Ралев, Радев за минута и половина. Уважаеми комисар Кинг, бих искал на първо място да ви благодаря за доброто и ползотворно сътрудничество през изминалия парламентарен мандат и по-специално по съвместната ни работа за подобряване на трансграничния достъп до финансова информация от правоприлагащите органи. Убеден съм, че това ново законодателство ще допълни и подобри правната уредба на Европейския съюз относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. От много време терористите и престъпниците се възползват и злоупотребяват с новите модерни технологии в един глобализиран свят. Днес е особено трудно да се водят разследвания, които изискват достъп до електронни доказателства от доставчици на услуги в други държави членки и по-специално в САЩ, Предоставянето на информация става на доброволен принцип и аз се надявам, че Комисията ще използва преговорите да засили сътрудничеството между правоприлагащите органи на Съюза и САЩ и да осигури своевременен достъп до електронни доказателства. Но аз искам да задам един друг въпрос. На министерската среща по въпросите на правосъдието и вътрешните работи между Европейския съюз и САЩ ще обсъждали въпросите относно безвизовото пътуване и относно визовата реципрочност между Съединените щати, Европейския съюз и петте държави – членки на Европейския съюз, в това число и моята държава България, които все още нямат свободен е, режим. Може ли да ни дадете малко повече информация относно обсъжданите на тази среща теми, а именно ще отпаднат ли американските визи за тези пет държави и ако ли не, смята ли Европейския съюз да въведе визова реципрочност? Thank you. Благодаря ви. Имам два въпроса. Европейския съд по правата на човека наложи санкции срещу една от държавите членки. Свързано с случай кое, на човек, който е извършил престъпление. И това поставя въпроси, свързани с безнаказаността. Всичко това поставя въпроса за взаимното признаване на заповедите за задържане. Трябва да има съдебно сътрудничество, но това изисква подобряване на доверието и ефикасността на общото ни пространство, когато става дума за борба срещу такъв тип престъпления. Британският министр на външните работи иска да създаде някакъв вид сътрудничество в Европейския съюз, в Персийския залив и го прави сега в навечерието на Брекзит. Има сега нови заплахи, нови рискове, особено в Гибралтар. Това всичко ни буди големи безпокойства сред нас. Можете ли да ни кажете нещо? Госпожа Киничи има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на комисар Кинг за това, че днес е сред нас и естествено да благодаря за извършената от него работа в сферата на сигурността. Днешното заседание е продължение на непрекъснатия диалог, който винаги сме водили с него, така че още веднъж му благодаря. Наистина, в последния мандат бяха прияти много важни нормативни актове, чрез които се подобри европейската законодателна рамка и също сътрудничеството между различните заинтересовани страни, най-вече в наказателното право, да речем борба с тероризма, с престъпността, до последните норми, например свързани с обмен на информация за финансови средства. Нещо, което е много важно за борбата с тежката престъпност – които се извършват от членове на организирани престъпни групи. И това е въпрос, който е свързан с бъдещето. Надявам се, че дейността там ще продължи съвместно. Но все пак мисля, че има някои неща, които трябва да се добавят към правната рамка, да речем във връзка с организираната престъпност. Европол каза, че има в Европа около 5000 организирани престъпни групи. Те са а, с различна големина, с различен обхват, от по-малки банди до а, мафиотски образования. И мисля, че трябва да има една обща дефиниция на престъпни групи. Може би сега е моментът да бъдат актуализирани съответните нормативни актове и да се актуализират престъпните състави. Госпожа Строгарио от Обнови Европа. Минута и половина. Благодаря, господин комисар. Поздравления. Радвам се да ви видя днес в качеството си което представлявате темата и предишния мандат на парламента аз бях служител и сега няколко въпроса, два може би. Първо, във връзка с приоритетите на бъдещата комисия в областта на хибридните заплахи и киберсигурността. Може ли да ни дадете още малко информация? После за 5G, вие казахте, разбира се, и миналата седмица Катрил Дебол, начало на Европол, заяви, че европейските полицейски части няма да могат да проследяват и да изслушват издирвани престъпници във връзка с мобилни устройства 5G. Е, няма да бъде възможно. Това е много интересна тема, която се обсъжда и в е, медиите. И е, общо взето заглавията са е, престъпниците преминават към 5G. Какво мислите по този въпрос? Бихте ли ни предоставили информация? Благодаря, господин Бишек НП. The bottom here, the bottom here, by the mic. Thank you very much, Chairman. And, uh... Благодаря много. Благодаря, господин комисар. Извинете за техническата пауза. Ще бъда много кратък. Аз съм новоизбран депутат и нов в комисията граждански свободи. Много се радвам на сътрудничеството с вас. Много се радвам, че вие говорихте относно дезинформацията, за която се сблъскваме в Европейския съюз. Радвам се, че това е същински въпрос. Но тук не става само въпрос с борбата с тероризма, а и с проблемите, които сме се сблъскваме и по време на изборите. По-скоро това е ежедневен проблем. Необходимо е наистина и за нас да се превърне в ежедневен политически въпрос. И така, питам ви, как ще подходим тъй като това е във вниманието на комисията и на ниво държави членки. Какъв е плана на комисията в тази насока? Каква е вашата препоръка за следващата комисия в тази насока, за да може наистина да се обърне внимание на този политически въпрос? И може би още един въпрос – във връзка с проблема дезинформация и законодателството в някои държави членки. Предвиждате ли законодателни инициативи по въпроса също така и за Европейския парламент? Благодаря. Госпожа Инсер. Благодаря. Благодаря, комисар Кинг. Моят въпрос е свързан с а, а, борбата срещу тероризъм. Знаем, със сигурност, че е, терористите се захранват един друг. Е, ислямски тероризъм и също е, десни екстремизъм си другаруват, ако мога така да кажа. Така че 2017 година връщаме ви към въпроса, свързан с заплахата за заплахата от тероризъм ясно. Това е заплаха, може би, която не толкова се докладва в сравнение с другите форми на екстремизъм. Така че от политическа и гледна точка именно това насилие някакси се смекчава дори от членове на е, Европейския парламент. Казва се, че са всъщност изолирани лица и се отделя от други форми на тероризъм. 69 е, души загубиха живота си преди 8 години. Знаете в Упсула какво се случи. Но в крайна сметка тази запазва Полаха е толкова опасна тогава, когато получихте от Евроакти въпрос 2017 година по този въпрос и дали достатъчно сериозно отношение има към този въпрос? Какви мерки могат да се предприемат на европейско ниво за борба с подобна заплаха? Госпожа Лазо. Благодаря, господин председател, господин комисар. Днес когато Борис Джонсън стана министр-председател на Обединеното кралство, той каза, че е, Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз на 31 октомври. Е, аз мисля, че той се лъже. Аз е, обаче искам да зная какво е вашето чувство във връзка с начина по който Европейската комисия и държавите членки се подготвят за така наречения no deal, напускане без договор. И е, освен това, вие говорихте за важността на киберсигурността за Европейския съюз. Аз искам да знам е, какво е вашето мнение за нивото на подготовка на европейските институции е, за да се предпазят от пробиви на киберсигурността и какво още трябва да се направи, дали комисията се е подготвила за тези неща. Благодаря. За зелените, господин. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Ще бъде кратък. Първо, приветствам новината от вчера – че е, британската разузнавателна е, служба се занимава изключително отблизко във връзка с системата за заплахи, която идва от крайно дясто. Когато става въпрос е, за убийството на Джо Кокс, за атакуването на лица, на което ставаме свидетели в цяла Европа, имайки предвид това, че бялото надмощие, което се класифицира като тази заплаха, е нещо изключително важно. кога се отнасяме достатъчно сериозно по този е, въпрос, дали Европейския съюз заделя достатъчно средства и внимание на този въпрос. Как ще е, подготвите вашия наследник да подходи по този въпрос? Благодаря, заповядайте. Благодаря. Радваме се, господин комисар, че сте тук. Е, надеждата никога не умира, така че аз продължавам да се надявам, че Брексит няма да се случи и ще бъдете тук и през следващите пет години. Вие казвате наистина, че сигурността е много широка област. Всички сме съгласни, надявам се, когато казваме, че можем наистина съвместно да се борим с тези призраци. Сигурността е наистина изключително взискателна тема от, за нашето общество. Знаем това и е едно от основните потребности на обществото ни е всъщност да бъде сигурно. В, а, имайки предвид тероризма, очевидната заплаха, има и заплахи, разбира се, в киберпространството. Вие споменахте това. критичната е, цифрова инфраструктура, но да оставим на страна и цифрово, а да говорим само за критична инфраструктура. Това е нещо много важно. Каква е вашата оценка? Как е, достатъчно подготвихме, подготвени сме ние за, например, едно пълно спиране на захранването? Европол какво прави? Наистина отлична работа е извършва. Обхвата е голям що се отнася до финансови лични ресурсите са ограничени. Днес е, разисквахме преди обяд предложението на комисията за намаляване е, на 52 съкръщаване на позиция и 33, е, милиона урязване на практика. Така че какво мислите по този въпрос? Според мен трябва да укрепим Европол по отношение на всички потребности, личен състав и финанси. Благодаря, господа Галивер. Благодаря, господин комисар. Много се радвам винаги, когато имам възможност да ви слушам. Наистина, нека да обърнем внимание на киберпрестъпността. Сигурно не сте изненаден. Комисията е извършила много аспекти, които вие споменахте. Поздравявам ви лично и вас за вашето време и усилия. Наистина живеем в трудни времена. Кибератаките са ежедневие, света е разделен, идеологически също и въпросите свързани с киберсигурността се задълбочават. Що се отнася до приложението на международното право и изпълнение, Европа е изключително стрикна в това отношение, така че времената са трудни. Къде е ролята на Европейския съюз във всичко това? Как можем да бъдем по-силни, що се отнася до прилагане на международното право за международното сътрудничество? така че ние да бъдем наистина много силен играч глобално в областта на киберсигурността. Благодаря. Uh, Благодаря в интерес на времето. Аз прочетох господин комисар миналата седмица в а, а, списанието, казаното от вас във връзка с цифрово измерение сигурност. Много съм съгласен с вашата оценка за конкретни въпроси. Първо, като континент ние изоставаме по отношение на най-новите технологични развития, на които ставаме свидетели, сигурно ще се съгласите, че за да устоим на САЩ, Китай, това на, на тази надпревара, наистина те, имаме предвид е, всичко това, което е обвързано с економическата зависимост и съответните ни предпочитания, що се отнася до софтуер и монопола в тази е, в това отношение. За съжаление, не в Европейския съюз е този монопол. И базите данни са изключително засегнати от всичко това, както знаем. Това е нещо много важно. Тук по-скоро става въпрос за наследството от тази комисия, е, предаването на щафетата на следващата. Каква е вашата визия по отношение на тези технологични пропуски? После изкуствен а, а, интелект. В е, нашата комисия имаме интерес да се опитаме опази нашия начин на живот, е, нашия свят, който се повлиява все повече и повече от нови альтернативни форми на управление и архитектури в онлайн света – и колкото по-бързо започнем да мислим по този въпрос, как да усъвременим нашите норми, как да можем да предадем нашите ценности в бъдещето, включително и по отношение на изкуствения интелект, толкова по-добре ще бъде за нас и ще можем да приветстваме всичко това в живота си. Благодаря, госпожа Бали. Благодаря. Искам да засегна кампанията за дезинформиране, която споменахте. Съгласна съм, че е, вредата не е толкова голяма, на която станахме свидетел, отколкото се опасявахме, но има и въпроси в тази насока, които остават отворени. Мислите ли, че до сега Европейския съюз, ако направи, ако хвърли поглед назад, ще може да каже, че достатъчно е направил? Има ли някакви пропуски? Така че повече е, да се гарантира, че повече никога няма да се допусне тази информация, дали държавите членки са подготвени във връзка с подобна кампания за бъдещи избори и въпроса, който бе зададен и от колеги Европейския съюз, дали трябва да разработи допълнително законодателство в тази насока. Госпожа Келе, Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие. Е, ние си спомняхме, че вие бяхте посланник на вашата страна във Франция преди да бъдете назначен на този европейски пост и наистина вие бяхте много активен тогава. Е, сега имам няколко, два въпроса. Какво мислите за намаляване на броя на персонала на Европол, което се предвижда в бюджета за 2020 година и е, става дума за 25%, докато е, ИЕС, е, Европе информационната система на Европол всяка година се консултира все повече и повече във връзка с опасни лица. Втори въпрос. Какво мислите за нивото на европейска координация за семейства, които се връщат от зони, където се водят военни действия. Госпожа Брикман. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ким. Вие споменахте проблема с чужестранните бойци и волята на Европейската комисия да подкрепя е, мерки в тази връзка. Става дума за тяхното връщане в страната и въпроса за техните деца, които са в лагерите в Сирия и Ирак. Има двойна е, неотложност, господин комисар, хуманитарна и от друг характер и смятам, че във всички случаи това ще е свързано с много смъртни случаи. Имаше много смъртни случаи през зимата, там условията за живот са много лоши. Няма достъп до храна и до неща от първа необходимост. 90% от лицата, които са в тези лагери са жени и деца, т.е. особено язвими и Другата неотложна мярка е свързана с сигурността, защото това всъщност засяга много близо борбата срещу радикализма. Всеки ден представлява допълнителен риск за децата, които са изложени на а, отрицателно влияние на привържениците на исламска държава. И в европейските страни те те трябва да намерят достойни условия за живот и на тези деца да се отвори перспектива за едно по-добро бъдеще. Да, вие казахте, че компетенциите са в ръцете на държавите членки, но от момента, в който е, има активни мерки срещу радикализма, мисля, че комисията би могла да помогне е, с. Е, едно постоянно присъствие на Европейския съюз в Сирия, така че да се е, улеснят мерките за репатриране на децата. Господин Фест от е, ИДЕ. Господин Фест. Да, благодаря. Благодаря, комисар Кинг, че вие всъщност предлагате дезинформация, всъщност основата за демокрацията е добрата информация. В Лион имаше атака на ислямска държава и тази терористичен удар по искане на правителството на Макрон изобщо не е отразен в медиите и разбира се, това е, оказва въздействие и върху състава на Европейския парламент. Второ, като министр е, на отбраната на Германия Урсула фон дер Лайн е, месеци наред твърди, че в Бундесфера има терористична мрежа. Нищо от това не е доказано и всъщност всички производства по разследване са прекратени поради липса на достатъчно доказателства. И най- най-лошата дезинформация идва сега от правителството. Искам да попитам, занимавате ли се с такива случаи и преди всичко за какво доверие може да се говори, когато ще работите с председател на комисията, която като член на кабинета на Меркел съществено е допринесла за дезинформация на германските граждани. Госпожа Алсалани от Обнови Европа. Благодаря. Ще говоря на шведски язик. Благодаря. Това беше един много информативен доклад, особено за тези, които са избрани като нови членове на парламента. Господин комисар, когато говорим за защитата на нашите граждани, за тяхната сигурност, Става дума преди всичко за това да се гарантира, че няма нарушение на правните норми. Например, когато става дума за атаки в киберпространството. Директивата срещу дискриминацията попречи Европейския съюз да участва в тези дейности, за да може да се включи европейската перспектива в вашата политика за сигурност. Ако няма предложения за мерки, аз е, имам предвид, е, че всички граждани трябва да бъдат третирани равнопоставено и на този въпрос да се обърне повече внимание. Как, например, ще се отчетат нуждите на хора с специални потребности? Господин Пападакис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 Вие събирате данни за всякакви лица, всъщност за всички, и в бъдеще вие ще създадете една рамка. Обаче в този момент става дума за основните права, които са изправени до стената и кой в крайна сметка може да контролира начина, по който в името на сигурността тези данни биват събирани. Всички тези данни, които се управляват, чрез връзка с големи е, телекоми, с големи е, телефонни оператори и тези данни могат да се използват за комерциални цели. В момента, в който застанете пред е, компютъра, е, просто вие предоставяте данните си и вие говорите за сигурност, говорите за радикализация, обаче е, това в крайна сметка ще означава, че за всеки ще се създаде досие за работници, за хора, които не са радикализирани. Всичко това се движи в една неясна сфера и освен това има групи, които е, наистина е, са финансирани от други страни. Става дума за САЩ и други. Проблемът е кой в крайна сметка се включва в войната, кой е, ще е, предпазва тези хора. Благодаря. Е, Благодаря ви. Господин комисар, бих желал да се спра на някои основни въпроси, различни издръзливост и сигурност на мрежата 5G. Държавите членки представят своите национални оценки по този въпрос, за да могат да дискутират с вас това. САЩ и други засягат въпроса във връзка с надежността на а, Huawei по-конкретно по отношение на 5G. Има значима португалска а, компания в телекомуникационния сектор, която има съгласие договор с този китайски, с това китайско дружество връзка с разполагането на 5G мрежата. Информирана е комисията за това. Какво мислите по този въпрос? когато има подобни спогодби е, по въпроси, които са от естеството на сигурността. И на второ място, във връзка с информационните системи, както знаете, от предишния е, законодател е прието предиш е, акта за ПНР. Разбираме също времено, че има пилотен проект по отношение на обхвата на системата. Много моля, бихте ни информирали по този въпрос? Благодаря. Господин Корнер, обнови Европа. Благодаря. Благодаря, комисар е, Кинг. Един въпрос също за ПНР искам да задам. Във връзка с е, това, че държавите членки биха желали е, да разширят обхвата на ПНР. Как точно оценявате тези планове, особено във връзка с казаното от колегата, например, 99,7% от находките на практика са неправилни, както каза германската колега. След това, когато става въпрос за всички тези е, а, а, атаки срещу ЛГБТИ в Полша? Как точно могат да се защитават хората в Европа? Благодаря. Очевидно просрочваме времето си. Очевидно е, че както винаги нашата комисия влага изключително много внимание и пристрастено страст в казаното тук. Така че молим за допълнително 15 минути Надявам се, че ще можем наистина да направим всичко по силите си, за да можем да приключим с списъка заявили се а, оратори, за да има възможност и господин комисар да отговори господин Браш Зелените. Благодаря, а, господин председател, господин комисар. Аз съм избран депутат, така че а, искам да задам следния въпрос. най наотложното всъщност искам да оценя. И а, първото, което а, е на ума ми, са а, поли, поли политиките във връзка с събиране на големи данни и наблюдение, както ТФТП, нещо, което е по-рано разрешено от съда или дори когато става въпрос за а неправилни данни и възоснова на тези данни съответно издадени присъди. Мислите ли, че комисията трябва да разшири тази политика във връзка с данните? Какви биха били новите вашите предложения, какво мислите, дали да не се използват тези програми за масово наблюдение. По, във връзка с задържането и съхранението на данните, както се установи, че тази политика е непропорционална, защо комисията не завежда дела срещу държави членки, е, където все още има подобни явления. И третия ми въпрос е връзка с терористично съдържание. Имате ли факти, доказателства, които могат ясно да посочат, че а, е, а, е, свалянето, заличаването на това съдържание намалява тероризма? На какви проучвания а, разчитате? Благодаря. Господин Гарот. Благодаря, господин комисар. Казва се, че вие ще засилите сигурността срещу радикализацията и срещу терористичната пропаганда и речта на омразата. Относно радикализацията, има я място, тук където се развива особено радикализация и това са затворите. Какво прави Европейския съюз в това отношение? Относно киберпрестъпността, вие казахте, че трябва да се помогне на държавите членки да свалят терористично съдържание от уебсайтове. Има ли те ли намерение да насърчите държавите членки да определят качването на такова съдържание в интернет като престъпен акт. Защото това ще е най-добрият начин да не се допуска качване на такова съдържание. Относно езика на омразата. Всички знаем за какво става дума, когато се а, насърчава някой да извърши престъпен акт. Но може да има и други елементи – Първия закон на срещу езика на омразата е бил предложен в съветска Русия. Но смятам, че едва ли това се има предвид. Господин Хук, поискахте ли думата? Две неща. Благодаря ви екстремно съдържание, екстремистично екстрем, е, съдържание с екстремизъм в интернет средата. Що се отнася до потикване към насилие, има редица начини, по които наистина може да се подкопае всичко това. Имаме крайно десни активисти в Обединеното кралство, които могат наистина да навредят водене на дела, например. Има лице задържано месеци в затвор възоснова на подобни доказателства. Така че, когато по-нататък има сериозна заплаха, използване на хладнокърно оръжие. Много хора а, губят живота си и в Обединеното кралство 17 000 деца под 14 години ежедневно е доказано, че носят хладнокръвно оръжие със себе си. Така че не трябва ли сериозно да се отнасяме по този въпрос? Можем да погледнем и към САЩ към подо... за подобни примери. Колко е, е лесно, например, се извършват дори и кражби от магазини, когато просто няма достатъчно наблюдение. Аз не мога да си купя автомат в моята страна. Но пък защо да не си купя а, нож, включително и а, военен, който се използва за а, битка? Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин а, комисар. Киберпрестъпността е много динамично поле и съответно поле на престъпление. Всяко намаление на бюджет – и на средства ще води до много сериозни проблеми, особено за агенции на Европейския съюз или полицейски служби. Така че въпросът ми към вас е какви биха били вашите препоръки, които ще отправите към вашия наследник във връзка с киберпрестъпността по-нататък? И после в кои области е, мислите, че има успех. Разбирам, че госпожа Ципел желая съвсем накратко да зададе въпрос. Да, съвсем накратко, наистина. Аз а, не бих искал отново да а, чуем списъка а, 2016 година, който цитира коми, комисар а, а, Кинг, защото там се обясняват и се посочват актове, а, а пък зна, мисля, че вие знаете е, какво имам предвид. Онзи доклад, в който става въпрос за намесата в крайна сметка в правата, в основните човешки права. Нещо, което за момента е блокирано, макар че се намира в комисията. Малко различно е, но може би ще стигнем и до това, тази тема някога. Благодаря. Председателя, очевидно е, че изчерпахме времето. Имаме 15 допълнителни допълнителни минути, но дали ще можем да чуем всички отговори, господин комисар? Но тук нататък господин комисар ще говори и само на английски язик след уреченото време. Има редица въпроси във връзка с електронните доказателства, киберпрестъпността. Всичко това ще се обсъжда през следващите месеци, може би години. Що се отнася до киберпрестъпността, има мандат за присъединяване към протокол киберпрестъпност и конвенцията за киберпрестъпност. Тук има известно препокриване с всичко, което се разработва от Европейския парламент, бих казал. Как точно ще гарантираме този мандат на парламента да бъде спазен по време на преговорите за присъединяване към тази конвенция от страна на комисията. Имате думата, господин комисар. Може би ще обобщите отговорите си на зададените въпроси и наистина ще, ще, важно е, когато комисарите нямат възможност да отговорят на всички въпроси лично, в писмен вид да предоставят последствие отговорите си, за да могат да хвалят допълнително светлина на въпроси, които са повдигнати. Имате думата, господин комисар. Благодаря. Няма да мога да отговоря на всичките въпроси подробно, е, те са много важни и сериозни въпроси. Разбира се, трябва отделни разговори да се водят. Моите врати са отворени, така че има и много пресечени общи теми, по които бихме могли да говорим. Няма да се върна отново на въпроса на госпожа Ципъл, но аз нямам информация, че този доклад е блокиран, но мога да проверя. Ако можем да подобрим нашия диалог с вас във всеки случай относно последиците от нашата работа, особено що се отнася до основните права, аз бих искал да го направя. Поредица въпроси, свързани с евентуалното бъдеща комисия, какво, по това мога да кажа, че ще се обобщят основните насоки, насоки, които вече са в крайна сметка и публикувани, така че не аз ще вържа ръцете на бъдещата комисия. Просто мога да дам своето мнение относно моя опит, което мога да бъде, може да бъде относимо или не към а, дневната работна програма на бъдещата комисия. Но нека да се опитам да отговоря на някои от въпросите. Те са наистина много важни. Мисля, че трябва да направим повече относно дезинформацията и борбата с нея. Това е сериозна заплаха за сигурността за нашето общество и начина по който организираме политическия си дебат, всички събития, дали това са референдуми, дали са избори, начина по който живеем съвместно в нашата общност, защото голяма част от тази информация в по един или друг начин се разпространява, но с цел да разделя с посланията си, с конкретно целенасоченост към конкретни общности. И мисля, че сме извършили нещо важно в тази насока. Имахме малко късмет, може би, но недостатъчно. Така че това е област, в която се надявам, че бъдещата комисия ще поработи повече. Възоснова на вече свършеното и по-конкретно мисля, че трябва да се укрепи кодекса за поведение на платформите за социалните медии. Вече няколко пъти съм го казвал до сега. Лично аз съм против това да видим дали има някакъв вид регламентиране, регулиране в тази област. Не точно като цензура по отношение на политическо съдържание. Не ние ще правим това, не ние ще съдим добре ли е, зле ли е. Но да се създаде основни правила във връзка с прозрачността. Реклама, ботове, отделни акаунти и достъп до а, а, експерти, а, трета страна, независими по отношение на съществуващите профили. Мисля, че така трябва да се работи в бъдеще. По отношение на кибер елемента по принцип. Мисля, че добри са първите ни стъпки, но има а, много още какво да се желая, що се отнася до киберсигурността. Има един акт, който мисля, че ще се разглежда от комисията Интра. Създаване на мрежа за киберцентрове по компетентност за по-добре насочване на научно-изследователската дейност в тази област. Наистина трябва да се направи това. Струва ми се, че повече трябва да работим по отношение на международното сътрудничество, що се отнася до прилагането на относимите международни актове, включително в областта научно-развойна дейност. И Европа трябва да бъде достатъчно смела, за да е водеща в тези въпроси. Има европейски подход по този въпрос е, трябва да го лансираме. Не е едно и също, разбира се, по отношение на това, което прави Америка. Много сме различни от китайския подход по тези въпроси, така че ние трябва да зададем нашия подход и да го отстояваме. И мисля, че по-конкретно, що се отнася до 5G. Това е неотложен въпрос Необходимо е да приключим темата до края на годината. Този процес, господина не е тук в момента, който зададе въпроса, но наистина тази оценка, която се извършва, от 27 от 28-те държави членки имаме вече информация, изпратили се своята оценка и това ще бъде част от общия анализ на риска уязвимостта при осигуряване на 5G мрежата. Ще направим и конкретни предложения в последствие, които могат да бъдат предприяти на национално или общностно ниво. Отделен въпрос е това от предизвикателството за достъп за полицейските служби и риска от това, което ние говорим, е, да е, изгасне системата или да се получава различна е, информация. Сериозно е промяната от технологична гледна точка, що се отнася до 5G, във връзка и с кодирането също така, което ще затрудни още повече работата на правоохранителите. Какво можем да направим, за да дадем достъп за правоохранителните служби? групи. Що се отнася до различни разследвания, търсене на доказателства, просто да си вършат работата, за да можем наистина да им гарантираме да работят съобразно правомощията си, законосъобразно от друга страна. Как да защитим 5G структурата срещу неразрешен достъп от злонамерени лица? дали това са а, престъпници или групировки, а, по какъв начин те искат да се наместват или цели държави в нашата инфраструктура. Това са отделни теми, свързани, но отделни. По въпроса за значимостта, която трябва да се отдаде на предизвикателствата, които идват от дясно – и ЛГБТ засягат или други от нашите общности. Мисля, че от 2017 година поне е, обръщаме внимание на този въпрос и в моя случай съвсем ясно във връзка с ужасната атака, убийство на Джо Кокс. И ето, наскоро в Германия се случи това с е, пострадалия, жертвата от подобен тероризъм, който идва от крайно дясно. Много важни са тези въпроси. Дали всички държави членки е, имат сериозно отношение по въпроса, не знае. Надявам се, но в всеки случай това трябва да е част от нашата работа, да я подчертаем, за да продължим да анализираме и риска от джихадистския екстремизъм. Също така, тревожат ни и други форми на екстремизъм, както и крайно дясното. Е, що се отнася до свързаното с това. Въпросът е свързан за престъпност, използване на а, а, хладнокръвно оръжие. Да, това е едно предизвикателство, наказуемо, наказателно-правната част и ние наистина а, правим нужното, за да наложим контрол относно достъпа до опасни химически вещества, огнестрелни оръжия и честно казано, голямо е предизвикателството, но ако искате да го предложите за дискусия и това, нека да го направим. По въпроса за Европол. Много от вас се спряха на този въпрос. Има предложение за намаляване на бюджета на Европол, доколкото зная. По настоящем има предложение за увеличаване на бюджета им. Има аргумент дали е достатъчно това повишение. И съм сигурен, че ще имаме възможност да продължим дискусията по този въпрос. Европол играе редица значими роли. Тяхната роля нараства. И винаги съм бил максимално подкрепящ дейността на Европол. И да, трябва да се дискутира бюджета. Две неща само още да ще добавя. Що се отнася до основния бюджет на Европол – трябва да помислим как да я помогнем на Европол да има достъп до други източници на финансиране. Така че да може наистина да се бори срещу кибер предизвикателствата, където той има своята роля. Трябва да водим дискусия тук, както и в други относими комисии, какво да направим, за да помогнем на Европол да излече ползе от тези други възможни източници на финансиране. И последно, има дебат наистина за личния състав в Европол, защото има служители, временни позиции, което не е в съответствие с всички разпоредби, така че трябва да намерим начин да се справим и с този въпрос. Но това не е същото като да се каже, че не подкрепяме Европол. По отношение на чужестранните бойци, радикализиране, и редица други въпроси, които направиха превръзка между радикализация, екстремизъм, тероризъм и миграция. Искам съвсем ясно да е, кажа и тези от вас, които по-дълго време са били в тази комисия, знаят, че сме говорили по тези въпроси, ще го повторя. Изключително важно е да се разграничат е, тези дискусии между предизвикателствата, които съществуват във връзка с миграцията от една страна и сигурността и предизвикателствата, свързани с насилствен екстремизъм, тероризъм от друга. Защото в противен случай, ако не се направи това ограничение и не се придържаме към него, просто ще свършим работата на онези, които искат да се разпространява радикализъм. Независимо дали джихадизъм или крайно десен екстремни гледни точки се разпространяват. Не трябва да смесваме въпросите, откъде идват всъщност тези хора, с начина по който се отнасяме към радикализацията и крайно тесния екстремизъм. Така че трябва да се изчисти двусмислите тук. Що се отнася до споделянето на информация, особено борбата срещу тероризма? Наистина огромно е увеличението, когато става въпрос за споделянето на информация в тази насока. Обаче това не значи, че няма какво друго да желаем в тази област. Ще имаме възможност да разискваме всичко това подробно. По въпроса е защита на е, индивидуалните права. Мисля, че в дискусията в комисията ще установите, че винаги обръщаме внимание на това дали защитите, за които става въпрос, са заложени в действия, което предлагаме, или законодателство са достатъчно силни, категорични, така че да се гарантира и свобода на личен живот. И ако на някой етап ви се струва, че не обръщаме достатъчно внимание на това, моля ви, сигнализирайте и ние ще отговорим на въпросите ви. Що се отнася до съхранението на данните? Това е наистина важна тема. Ние за момента не водим наказателни е, производства. To take account of the court judgment, to take account of pending court cases, which we are hoping will uh, the, the, there'll be some movement on soon, uh,